Ще разговаряме по тема с изключително значение. Има документи на комисията в тази връзка и бихме искали е, да е, разискваме е, днес е, въпроса за радиоактивните отпадъци и за отработеното гориво. Благодаря ви за присъствието. Много амбициозен е дневният ни ред. Незабавно ще преминем към същината на темата. Искам да минем към първото експозе днес сутринта. Както сте видели в програмата, най-напред ще дам думата на господин Риот, който оглавява службата по радиационна защита в Агенцията по ядрена енергия към Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Прочели сте автобиографията му, не искам да ви я повтаря. Не си е включил микрофона. Pardon, now it's working? Okay, thank you. So, good morning. Добро утро, госпожи и господа. Искам да ви запозная с вижданията, резултатите от работата на Агенцията за ядрена енергетика, подходите. Затова съвсем набързо ще ви представя ОИСР, след което ще кажа няколко думи за статуса на управлението на отпадъците според е, Комисията за управление на тези въпроси в ОИСР и посоките, в които ще продължим работата в международен план. Сега минавам към темата за ОСР и май. ОСР очакваме, че ще се увеличи с един член. Естония до година, по-късно и Русия. Тези държави, които виждате изписани в зелено, те не са а, членове на ОСР. И вероятно това ще стане през април месец следващата година. Много е добро сътрудничеството ни с Европейската комисия и а, с Агенцията по атомна енергия в Виена. Експертните групи всъщност извършват работата в агенцията, не секретарията. Имаме около 1500 експерти, работещи в най-различни области а, на агенцията за ядрена енергетика. Така че около 1500 са тези експерти, имаме много малък секретариат и работата на практика се върши от тези експерти в цял свят. Резултатите от вършената а, работа са предимно технически. Ние сме техническа агенция. Целта ни е да има взаимно доверие и разбирателство – освен това е важно да отчетем, а, че в тази област а, си сътрудничат министерства, разни, различни институции, които се явяват изпълнители на различни а, проекти в областта на отпадъците, управлението на отпадъците, си сътрудничим с Русия, Румъния, Словения и си сътрудничим също така и с Европейската комисия Агенцията всъщност е най-силна в областта на а, дългоживеещите ядрени отпадъци. Затова нека сега премина към темата за текущото състояние. По отношение на нискоактивните и средноактивните отпадъци. Имаме до 80 хранилища за такива отпадъци в цял свят. Зависи, разбира се, как ги изчисляваме. През последните 50 години някои бяха закрити, така че имаме богат опит а, за работа а, с тези отпадъци в подобни хранилища на различен етап от разпада на тези отпадъци концепцията, която се прилага по отношение на тези хранилища за ниско и средно живеещи отпадъци. Има някои инженерни съоръжения, които са приповърхностни, и, но и такива, които са на дълбочина от до 100 метра и за нискоактивни отпадъци, както знаете, някои страни са решили да имат такива геологични хранилища. Различни са категориите на отпадъците. Търсят се адекватни решения за тези хранилища, като например от изведените от експлоатация графитни реактори, например. Що се отнася до високоактивните отпадъци? Разбира се, всички знаем, че от доста време и от самото начало се водят разговори за альтернативи на геологичните хранилища. Говорим за такива, както аз ги наричам, екзотични хранилища в космоса, например, а, морското дъно и други такива. Не бива да се нарушават и а, международните споразумения. Този вид обсъждания са свързани и с аспектите на сигурността. Разбира се, обсъжда се и трансмутацията в два аспекта в дългосрочни, е, дългосрочни перспективи, а също така и текущи решения. Бих искал тук да спомена нещо, което и по-късно ще бъде разисквано. Едно проучване на Агенцията за въздействието а, на трансмутацията и крайните етапи на горивните цикли. Това проучване се води от 4 години и а, по този начин се ограничават а, обемите на преработката а, с фактор 30, а, като дозите, които се изчисляват, а, могат да бъдат достигнати само ако имаме затворен цикъл на преработка на горивото при бързи реактори. Може би това е едно решение, което можем да обмисляме в бъдеще, но за сега не можем да прибегнем до него. Съхранението. Съхранението е вид решение, но то не е устойчиво и то би било едно бреме за бъдещите поколения. В Европейския съюз за сега единствено научно обосновано решение геологичното съхранение. Публикувано е едно колективно мнение, това е един вид видимо становище, по което има официално съгласие. То е изпълнимо, може да бъде изпълнявано в, различни, в различна среда може да се разработи в цял свят, но трябва от самото начало са причастни да станат всички заинтересовани страни. Има различни решения в различните държави, в зависимост от социо-економическите и политическите условия, историческите наслагвания. Не можем да имаме едно решение за всички, но основната загриженост е тази за сигурността и безопасността. До известна степен вече държавите биха могли да постигнат напредък, защото имаме доста налична информация и можем да разработим един план, който да бъде приложен от държавите. Позволете сега да направим един бърз преглед на областите, в които международните усилия продължават. Става дума за дългосрочното регламентиране на тази дейност. Разбира се, имаме международни принципи, които са заложени в конвенциите, в принципите за безопасност на МАЕ по отношение на а, защитата и имаме и такива препоръки. Що се отнася до регламента, който визира дългосрочните аспекти, виждаме, че в различните държави има някои основополагащи постановки, но а, в различните страни приложението има своите многообразие. Регламентирани са мерките за безопасност. В някои държави има критерии, които а, се основават на рисковете, други на дозите. Затова и има много разлики в стойностите. Комисията за предвижда и възможности да се докаже, че всички тези критерии в крайна сметка осигуряват един вид защита. Но е прекалено трудно това да бъде направено. Има много неизвестни и не можем за момента да дадем окончателен отговор по отношение на нивата на защита в различните държави. Няколко думи за техническите въпроси. В повечето случаи това не се разглежда като голям проблем. Има доверие, че тези технически аспекти могат да бъдат приведени в съответствие, могат да бъдат прилагане Очевидно това е свързано с международните проекти в научно-развойната дейност, разработването на компютърни модели, провеждането на оценки. А, много е важно да не се разчита и да се а, поделя информация, която е свързана само с данни от компютърни модели, но да се отчитат в същото време различни показатели – а, които не могат много а, лесно да бъдат преведени на езика на цифрите. А в различните а, научни лаборатории също се провеждат проучвания, за да има някаква научна достоверност и сигурност в тези резултати. В повечето държави има такива действащи програми и освен това се правят и партньорски проверки. Трябва да имаме сигурност по отношение на научно-развойната дейност, натрупаните знания. Винаги е възможно, разбира се, да бъдат въведени и промени. Но всички организации, които имат отговорност в тази област, е, трябва непрекъснато да са в крак с новостите по отношение на хранилищата. Сега бих искал да спомена някои дейности, които провежда агенцията. Имаме инициатива за доверие, провеждаме конференции, на, която, на които правим обсъждания с а, представители на Унгария, Финландия, Франция. В началото на следващата година ще направим това е в а, Швеция. Заинтересованите страни участват, това е общия принцип, но би трябвало всички заинтересовани страни да продължават да споделят ценностите и целите, заложени в проекта за отпадъците. Необходимо необходимо е да има и социални аспекти, освен техническите аспекти, по отношение на управлението на отпадъците и хранилищата, в които се съхраняват? Битува виждането, че Проектите трябва да са поетапни, трябва да се предвиждат възможности за вземане на решение, така щото да се променят насоката на развитието в зависимост от оценката на референтните точки, а дори в някакъв момент, ако се наложи, да се върнем назад за да сработи този проект, трябва да има прозрачност в процедурите, ясно разпределени отговорности за всички участници и не бива да забравяме, че от гледна точка на обществото този процес е много важен сам по себе си и не по-малко важен от крайния резултат на всички предприяти дейности. Друг важен въпрос, който се обсъжда в момента и ще продължим да го обсъждаме, е а, свързан с институционалните средства за промяна на целите в проектите и наличието на технически средства за извличане на отпадъците от хранилищата самото понятие няма единно определение. Какво е хранилище, депо за съхранение. Така че това би могло да промени нашето разбиране за това какво представлява едно хранилище. винаги е възможно от гледна точка на техногенните условия, на геологичните е, хранилища. Няма яснота относно а, възможността за извличане на отпадъците. Няма и единно решение за всички, но в общи линии се смята, че обратимостта и извличането не бива да се използват само като повод да не се предприема нищо. Позволете в края да се спра на едно а, не много мащабно проучване, но много важно проучване, което предлага модел за партньорски отношения между общността и отговорните компетентни органи. Оказа се много полезно. А, въпросите за партньорството а, могат да бъдат доразвити на ниво общност и разбира се, това трябва да го тълкуваме като възможност за общността да се оттегли от даден проект на някакъв етап. Необходими са и мерки за подкрепа, за да се изгради такова партньорство, да се водят разговори, да се обсъжда възможността за създаване на такова а, хранилище. А, по места няма а, експертни знания, така че се налага да бъде оказвана а, помощ. Необходимо е също така да бъдат разяснявани а, социалните а, ползи в краткосрочен и дългосрочен план. Ще ми се да спомена и една конференция, която ще проведем в Япония през октомври месец до година. Това е една конференция, посветена на геологичните а, хранилища. А, темата е много актуална и това е ангажимента на а, властите Ние смятаме, че геологичните хранилища са едно възможно решение. Такива проекти могат да бъдат изпълнявани при най-различни геологични характеристики. би трябвало да помислим повече за уреждане на въпроса за безопасността в дългосрочен план. Трябва да се изгради доверие на базата на сътрудничество – подхода на комплексното вземане на решение следва да бъде възприето и на местно, и на, между... на национално равнище. Освен това, отчитаме, че е натрупан богат опит по организирането и създаването на схеми за включване на местните общности в подобни проекти. Благодаря ви за вниманието. darf mich äh, herzlich bedanken für diese ersten Einstieg in das Gespräch und in die Information. Сърдечно благодаря за това въведение в нашите разисквания днес сутринта за информацията, която ни дадохте. Вторият ни е, оратор е професор Томаско от, юни... от университета в Ахен. Той също ще се спре на по-конкретни въпроси. Давам му думата. Благодаря. Незабавно ще започна изказването си. Ще говоря днес за трансмутацията като вариант за управлението на високоактивните радиоактивни отпадъци. Най-напред е, няколко е, думи е, за ядрените изследвания и обучението е, по е, ядрена енергетика в Ахен, е, мотивацията, която ни води политическите условия в Германия, стремежа ни към окончателно обезвреждане, концепцията на нашата работа, тази, по която работим в момента, в сравнение с белгийския проект за трансмутация. Нашият проект се нарича Агате, белгийският мира. След това ще се спра на следващите стъпки и накрая ще направя заключение. Най-напред научните изследвания. В Ахен имаме институт по цикъл на ядреното гориво, създаден от 2008 година, Това е, е интердисциплинарен учен институт. Е, разработваме новаторски технически решения за целия е, цикъл е, на ядреното гориво. В момента имаме 25 служители в 4 работни групи. Имаме и още един институт в Ахен, Институт по безопасност и технология на реакторите. Моят колега, професор Алелайн, е начало на този институт. Ето акцента на дейност. Той е върху научните изследвания. Най-напред имаме група доставка на ядрено гориво и неговото обезвреждане. Тук се прави анализ на безопасността Следващата група е трансмутация и характеризиране на радиоактивните отпадъци. След това имаме група ядрена симулация и група комуникация и връзки с обществеността. По отношение на преподаването, създадохме нова магистърска програма инженерство свързано с ядрената безопасност магистър по науките е степента, която даваме. Това е магистърска програма, 4 семестриална, т.е. двугодишна, на пълно време, при пълна заетост. И за първ път приемаме студенти тази година. с държанието на програмата ядрена физика, ядрена химия, технологии за обезвреждане, симулация. Имаме високоскоростен компютър който може да бъде използван за целите на симулацията, анализ на безопасността и управление и обезвреждане на радиоактивните отпадъци. целта е да подготвяме високо квалифицирани специалисти за целият цикъл на ядреното гориво. Планирано е още отпреди, че ние ще бъдем без а, ядрена енергия. А, Ахен а, беше определен като такъв а, а, град а, в а, поминали времена и а, за това а, нашите а, местни органи трябваше да променят малко тази платформа, за да могат да бъдат създадени институти като наши и да работят. Преминавам сега към трансмутацията. Първо, защо е необходима трансмутация и какво представлява тя? Ако погледнем свежото гориво, един тон или хиляда килограма, подлежащата на разделене част – на урана има а, точка на обогатяване 3,3. След това получавате а, в началото 33 кг уран 235. След 3 години в реактора това гориво е 8 кг и то все още не е било използвано за производство на енергия. Освен това, след процеса на деление, на разделяне, имаме продукти на разделянето плутони, уран-236 и това, което наричаме малки актиниди, нептуни, америци и курии. Плутоният и е, трите е, последни радиоактивни елемента е, имат значение, когато разискваме дългия живот на ядрените продукти, продуктите на ядрения разпад. Това са елементите, за които трябва да намерим решение за обезвреждането им в продължение на милиони години. Е, въпросът е дали ако разградим тези е, елементи, можем да отговорим на изискванията за дългосрочните хранилища. Тук е показано как върви радиотоксичността на различните елементи за 100 000 години. Вдясно се вижда, че три от тези елемента имат значение за дълготрайността на радиотоксичността. Това са плутони, америци и кури. Ако те могат да бъдат разградени, се намираме в срока около 100 000 години в сравнение с пресния уран. Сега, какви са политическите условия в Германия? ние се стремим към окончателно обезвреждане на отпадъците. Въпросът с е, ниско и средно активните отпадъци е решен чрез създаването на хранилището Конрад, което получи лиценз през 2002 година. В момента се извършва строителство и то ще влезе в експлуатация през 2014-2015 година. По отношение на високоактивните отпадъци с отделяне на енергия, в момента се извършва проучване на площадка за хранилище. Операцията там би могла да започне най-рано през 2035 година, ако може да се докаже, че площадката е годна. Разбира се, обемът Всъщност въпросът е свързан с много натоварени сериозни политически дискусии в Германия същинските разисквания ще се проведат по-късно. Сега в момента само проучваме потенциала на тази площадка за хранилище. Няма окончателно обезвреждане за високоактивните отпадъци за момента. Ако сравним различните стратегии за управление на отпадъците, и тази графика е именно такова сравнение, в дясно виждате времето в години до 10 милиона години, а в ляво виждате потенциала, потенциалния риск. Ако нищо не правите, не предприемате никакви действия, положението се отразява от червената крива. Ако извършвате преработка, и работите с уран и плутони, положението е очертано от жълтата крива. Ако правите разделяне и трансмутация, унищожаване на тези радионуклиди, за които говорих, положението се иллюстрира от синята крива. Така че тук факторът е поне 10 пъти по-нисък, отколкото ако извършвате пряко изхвърляне. Какъв е принципът на трансмутация? Как да бъдат унищожени тези частици с дълъг живот? Тук давам пример с плутони 239. Нуждаете се от неутрони за това унищожаване, обаче за тази цел ви трябва а, протон, който а, протоните се подлагат на ускоряване. След това а, загрявате тъй наречената мишена на разделяне и така получавате неутрони. Тези неутрони активират а, разделянето на четирите радиоактивни елемента, които вече споменах. Така получавате продукти от а, разделянето, от ядрения разпад и а, стигате до елементи, които вече нямат а, собствен жизнен цикъл. Така че сега ние а, проучваме а, трансмутацията а, по пътища различни от тези, които, по които вървят Франция и Белгия. Имаме различни а, партньори в а, проекта. А, моят институт в а, Ахел, а, изследователския център в Юлих, Сименс и Франкфуртския институт за високи технологични постижения. Агата е съкръщение от разработване на ускорителен, субкритичен трансмутационен експеримент с газово охлаждане. Ако изключите ускорителя, процесът спира незабавно, т.е. ускорителят е основен елемент в този експеримент. Какви са целите? Е, съответствие е, на нашия проект е, с политиката за извеждане от експлоатация на ядреното гориво в Германия. Системата е подкритична, субкритична и правим в момента осъществяване, проучване за осъществимост през октомври 2009 година бе започнато това проучване. През февруари следващата година ще бъдат оповестени резултатите. Ето, това бяха нашите партньори. Това е описание на координацията на проекта, тъй като е кратко времето ни няма да навлизам в подробности. Може ли да бъде разработен ускорител, който е достатъчен за да може да функционира в експериментални условия този е, механизъм. Е, важно е да се знае как ще изглежда нишената е, целта за разделяне. Това е неутронния източник. Тук има значение неутрониката, термохидравликата и е много важно да се знае е, какви ползи точно ще ни донесе концепцията на Агате е, във връзка с окончателното изхвърляне, обезвреждане на високоактивни отпадъци. Как изглежда реактора? Е, в центъра се намира тази мишена, целта на разделянето – и е, разбира се, отвън е, имаме обвивка. Какви са различните е, системи? и концепциите на международно ниво. Четири различни концепции съществуват по отношение на високотехнологичните ядрени системи. Първата концепция е, а, е, френска Астрид, е, бърз реактор е, с натриево охлаждане. Алегро съществува в Австрия. Там разработката е на Чехия, Унгария и Словакия. Мира. Тук също има бърз реактор а, с охлаждане а, на основата на олово и висмут. Тук имаме критична или субкритична система отново. И е, последната система е АГАТЕ. Е, ускоряване чрез газово охлаждане с акцент върху трансмутацията. Ако сравните тези потенциални субкритични системи, Агате и Мира, какви са техните предимства и недостатъци? Бих казал следното. Предимството на системата Мира, която функционира с олово или олово и бисмут, е, е високата топлинна мощност на охладителя и е, ниското оперативно налягане. При нас е, обаче по-лесно се борави с е, горивния елемент. По-упростено е обеззаразяването при дефект на горивния елемент. Има предимства процесът на лицензиране поради натрупания опит с реакторите от типа HTR. А, така оформлението на мишената на целта на разделяне е по-гъвкаво. В системата, която функционира на Олово, сегментирането е възможно в рамките на 15 см, докато при системата Агате можете да използвате на практика всяка дължина, всякакво пространство, което ви е необходимо, за да боравите с частиците. Това е важно, когато говорим за промишлени съоръжения. Какви са по-нататъчните стъпки? Белгийският президент разисква този всъщност белгийската страна обсъди този въпрос с немския, с немския канцлер госпожа Меркел, би трябвало разделянето и трансмутацията да се интегрират в стратегията за окончателно обезвреждане в Германия в резултат на тези разисквания. Заключението Разделянето и трансмутацията, ако са осъществими, допринасят за намаляване на радиотоксичността и за термалната енергия, която може да бъде е, извлечена от високоактивните отпадъци. Е, субкритичната система, движена от е, ускорител, е, допринася за ограничаване на високоактивните отпадъци. Е, проучването за осъществимостта ще е, изведе на преден план техническите спецификации на системата и нейните компоненти. може би ще са ни необходими още 20 години да докажем полезните свойства, но освен мира, Агате може да бъде демонстрационно съоръжение за бърз реактор с газово охлаждане. Е, darf mich ganz herzlich bedanken. Interessante zusätzliche Informationen und ähm, wir wollen... Благодаря за много интересната и допълнителна информация, която ни предоставихте. Сега приключваме с, с първата част. Сега ще чуем а, господин Детлев. Чухме господин Детлев Апл. Помолиха ме да говоря за управлението на а, ядрените отпадъци в геологични, по геологичен път. И от гледна точка на обществеността, разбира се. Този въпрос засяга основни въпроси, и аз ще спомена три неща и после ще премина на конкретните въпроси. Първо, за стандартите за сигурност, които ще бъдат въведени, нивото на сигурност, <clears throat> въпрос е за прозрачността и за участието на заинтересованите лица в вземането на решения. Разбира се, трябва да видим какви са и техническите аспекти, от нас, а, отнасящи се към сигурността, както и нетехническите, обществеността, а, общностите и така нататък. Така че по отношение на това бих желал да говоря най-общо тъй като геологията, разбира се, геологичното положение в различните държави членки се различава. И трябва да се намерят конкретни начини за справяне с въпроса в зависимост от ситуацията и да се вземат предвид и социалните аспекти, както и механизма за вземане на решение. Така че е, различни ще бъдат решенията и начините, по които ще се вземат те в различните държави членки. Защо? Защо геоложкото обезвреждане още от ранен етап е, видяхме редица преимущества, например разстоянието между отпадъка и биосферата и разбира се поради това е, се дължи на различните геоложки условия и разбира се капацитета на геоложките бариери за задържане на а, радио а, ядрени вещества, както и други вредни а, вещества, транспорта, по вода или чрез а, газ. А, друг нещо са геоложките бариери, които съществуват и дават а, пасивна а, сигурност поддръжка, ремонт, дали са необходими. Пасивната сигурност трябва да бъде взета предвид по отношение на времевите а, а, отрязъци и разбира се, възможността за въпросите за функцион, функционалност и стабилност да се вземат предвид в, спрямо различните геоложки бариери. И всичко това с помощта да на наблюдение на природната обстановка посредством индикатори. И разбира се да се види а, какви, какво ще струва да бъдат по-низки разходите на обезвреждане, за обезвреждането. И така, това доведе до а, концентрация в по-голяма дълбочина на геоложкото обезвреждане. Виждаме, че там има не само преимущества, но и някои а, слаби страни. И те тук трябва да се вземе предвид дългият срок. Тук, когато говорим за за отработено гориво и радиоактивни отпадъци, става дума за милиони, и милиони години. Така че а, слабостите са свързани с а, дългосрочен мониторинг, което е всъщност невъзможно. А, дългосрочно поддръжка и ремонт е невъзможно при такива времеви граници, защото говорим за отработено гориво и радиоактивни отпадъци. това е много сериозен въпрос по отношение на обезвреждането. Също сложността на системите е друг проблем, който трябва да бъде взет предвид. <clears throat> А, дали са правилни демонстрациите на дългосрочната безопасност, особено в контекста на естествените науки, на математиката – така че винаги съществува известна несигурност, която трябва да бъде снижена а, максимално и когато се вземе погрешно решение, трябва да се види как да се преодолее, да се коригира. Това е Вследствие на това се полагат усилия, за да се намали до максимално а, несигурността и да се а, изгради някаква а, здрава система на обезвреждане. Солидна здрава система. И разбира се, имаме е, една, е, една, е, един отпор от страна на обществото по отношение на изграждане на такива хранилища, което също трябва да се вземе предвид. И от е, много ранен етап е, а, имаме искания за альтернативни решения, които ще гарантират някакво ниво на безопасност. И а, промяна в взетите решения или обратно вземане на обратно решение. А, говорим за дългосрочно обезвреждане и желанието, стремежа да се упростят възможно най-много системите. Опитът, който е натрупан а, в процесите на търсене на площадки, води, доведе до дискуси, дискусии, спорове между а, специалисти още от а, края на 50-те и 60-те години. с цел да се намерят правилни решения на обезвреждането през 70-те, 80-те години – започна национално планиране за намиране на площадки за хранилища. Бяха заети предвид предимствата и недостатъците и пак едно, една съпротива от страна на различни институции и на обществеността в много държави. От страна на заинтересованите лица, разбира се, интереса нараства и прераства в една дискусия. Доста резерви се изразиха от страна на заинтересованите лица и от обществеността. Бяха издигнати различни доводи относно процеса на намиране на площадки. И в резултат през 80-те години на 20 век тази конкретно дискусия по отношение на процеса на намиране на площадки продължи. Социално-морални аспекти трябваше да бъдат взети предвид като неразделна част от дискусията относно управлението на ядрените отпадъци. През 90-те години бе повдигната въпроса като най-важен на прозрачността, участието на всички. Всички тези въпроси са много важна съставна част на едно окончателно предложение. Между 90-те и началото на новото хилядолетие бе а, направена промяна в, а, и нов дизайн на стратегиите за управление на отпадъците. Нови програми бяха лансирани, които отразиха участието на обществеността, на, на заинтересованите лица и диалога между тях и вече е, до 2009 година се а, е, започнаха нови програми, а, е, общински програми за управление на отпадъците с участието и на обществеността, и на заинтересованите лица. И един от ключовите проблеми в тази дискусия е, че що се отнася до различните стратегии, местните заинтересовани лица така често с усещането, че до известна степен обществеността не участва в достатъчна степен и има едно разочарование от целия процес и от диалога между заинтересованите лица. Що се отнася до очакванията на обществеността по отношение на крайното обезвреждане, тук виждаме резултатите от няколко проучвания, анкети. Е, от първото от 2001 година, примерът е от Германия. И от тук, от тази от това а, проучване се вижда, че голям процент, т.е. большинството, смята, че е много спешен вече въпроса за намиране на начини за окончателно обезвреждане. 53%. А що се отнася до въпроса да се изгради хранилище на тяхната територия, 80,6% са против. Тоест, от една страна има това разбиране, че е спешна нуждата от такива хранилища, от друга страна отхвърляне на възможността тези а, инсталации, хранилищата, да бъдат а, в, на територията, където хората живеят. В 2010 година тук виждаме резултатите от публични консултации, участи, очаквания на, на заинтересованите лица по отношение от политиката на Европейския съюз в политиката на обезвреждане, защита на бъдещите поколения, от ионизиращата радиация, 82,5% са за. По отношение на уреждането на въпросите с прозрачността 64,5%, по отношение на геоложкото обезвреждане, само 36% го одобряват. Ето един още въпрос, който е щекотлив и показва резервите на обществеността по отношение на геоложкото обезвреждане. Редица неправителствени организации протестират и организират кампании срещу тази възможност. И тук това, което виждаме, един списък с пожелания, така да се каже, или а, препоръки от КОВАМ 2. Искам да привлека вниманието ви на точка Д, Д голямо Д, бъдете всеобхватни. Да, това е, е проект на Евратум за общинско управление на а, отпадъците а, и с а, желание да се а, покрият а, и техническите и обществени параметри. А после желание да се включи и а, обществеността, КЕ и след, ка и след това П, влияние от страна на участниците. Виждаме колко се набляга на участието на обществеността. Какви биха били последиците при, от процеса на избор на площадка? Днес в дискусията още на днешен етап трябва да се включи въпроса със сигурността. Той е ключов. Особено в контекста на геоложкото обезвреждане. Социалните и морални аспекти също трябва да се вземат предвид. Тоест, да се включи обществеността в процеса на вземане на решение, да се консултира обществеността, защото въпросът е сложен, труден, но а, засяга най-вече обществеността там, където се предлагат а, да се изградат такива площадки. Трябва ясно да се каже колко усилия ще са необходими и колко необходимо е регионалното сътрудничество. И накрая Искам да спомена, че а в заключение всъщност, казва оратора, Няма съмнение, че решенията, които ще се вземат, трябва да почиват на солидна сигурност, как от техническа и нетехническа грешка, гледна точка, извинете, трябва да се вземат предвид и обществените фактори. Трудно е каквато и методология да се приложи. С други думи, това а, трябва да се работи активно в бъдеще. Всички въпроси, които представляват компоненти на вземането на решение къде да се изгради площадка за обезвреждане, трябва да се вземат предвид. Сигурността, може би от техническа гледна точка положителни, но от гледна точка на вижданията на, на обществеността по места отрицателни. това, което най-вече трябва да се вземе предвид, на първо място е безопасността. И е, едва след като безопасността стане ключов въпрос и се намери нейното решение, тогава могат да бъдат убедени хората, които все пак няма да са така пристрастни към идеята, но все пак ще се тръгне по, ще се намери път към изграждане на площадка в даден район. Именно с такива доводи се опитваме да убедим местните власти и общественост. Значи безопасността е ключов принцип. И той, така да се каже, вече е обединителна точка за всякакви а, възможни пътища за изграждане на площадки. Mit diesem Schlusswort will ich äh, dann auch meinen Vortrag beschließen. Ich hoffe, ich habe Sie. С тези думи ще приключа. Надявам се, че не съм говорил така, че да възбудил вас прекомерно много въпроси. Всичко това е част от проекта КОВАМ, по който работим през последните три години с участието на няколко държави членки, с цел да убедим хората, общински власти и обществеността и да задвижим един процес на вземане на решение, в резултат от който ще се намерят решения на различните предизвикателства, свързани с намирането на площадки за обезвреждане на ядрени отпадъци. Благодаря. А и аз ви благодаря. И сега стигаме до края на първият панел. Несъмнено ще възникнат въпроси от страна на аудиторията. Господин Калас е първия в списъка ми. Моля, задавайте ясни въпроси, за да получите ясни отговори. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчиците, които ни дадоха възможност да изслушаме много интересна и полезна информация, свързана с нашата работа. Ще ме се да попитам следното, господин председател. Дори да сме оптимисти, особено като имаме предвид казаното господин Томалски за освобождаването от всички ядрени отпадъци сред десетки хиляди години. Ние всъщност говорим за милиони години, които ще са ни необходими. Що се отнася до геоложките хранилища, които господин Апел спомена, те са всъщност една смесица между научни решения и загрижеността на обществото. Всичко това тревожи а, всеки един от нас. И предвид информацията, с която разполагаме, можем да кажем, че ако продължим да се развиваме със същите темпове, в този свят, в който живеят 8 милиарда през 2025 година, с бързите темпове на развитие на Юго-Источна Азия и Тихоокеанското крайбрежие. Та, ако увеличаването на потреблението на електроенергия продължава с тези темпове, ние ще се нуждаем от много повече енергия – и като имаме предвид, е, че альтернативните източници на енергия са в зародиш, а ядрената енергетиката се оказва основно решение. Но на нея се гледа с е, много подозрения и резерви и загриженост. Особено като имаме предвид казаното от Бил Гейтс срещу альтернативните източници на енергия, които ни предоставят едва 10 до 12% от енергийните ни нужди. Бил Гейтс се изказа остро, но направи някои предложения за финансиране на други възможности за намиране на альтернативни източници. Какво бихте казали? вие за възможността за развитие на альтернативните източници на енергия? И какви са възможностите за развитие на ядрената енергетика преди, предвид темповете и на развитие? Пред какви рискове и предизвикателства сме изправени ние в бъдещето? В Европа, в Северна Америка – особено като имаме предвид сегашното състояние и важните въпроси, които трябва да отчитаме при това. Аз имам един въпрос. всъщност въпросите ми са към господин Томалски. Бихте ли ни предоставили малко повече информация за раз... етапа на разработване на тези реактори, които използват трансмутация в Белгия, доколкото знам, няма информация за това. Колко биха стрували тези реактори? Как ще се финансират те? И ако тия проекти са обещаващи, то тогава в кои държави наистина трансмутацията се явява ефективно решение за погребване на отпадъците. И сега имам въпроси към господин а, Апел и господин Риоте. Господин Етингер предложи насоки за развитие. Някои от вас а, споменаха това предложение – Следствието от това е, че няколко държави, е, в които е постигнат консенсус за това, че дълбочинното геоложко погребване на отпадъците е най-доброто решение. А, какви са основанията за този консенсус? Как е постигнат той? И въпросът към господин Риоте. Моля да ни кажете дали има социална, обществена подкрепа за този вид погребване на отпадъци. Или това е един вид консенсус, който е постигнат извън гражданското общество и неговите структури. И, освен това, господин Риота, бихте ли ни казали Кои са държавите, в които наистина е постигнат напредък по а, погребването на високоактивни радиоактивни отпадъци в геоложки хранилища? Бихте ли ни казали а, дали имаме и такава процедура, която а, да е преустановена или от която да са се отказали? Е, говорим за затворен цикъл на отработеното гориво от научно-изследователския център АСА. Дали този въпрос за преработка е свързан и с повторната употреба? Е, господин Томалски, може би, ще отговори и на този въпрос. Попитахте какво е състоянието на научно-изследователската работа. Професор Томаоски, можете ли да ни кажете за какви срокове говорим за този проект? Кога можем да очакваме някакви конкретни практически резултати? Госпожа Херцог има въпрос. Благодаря, господин председател. Благодаря, че организирахте тази среща. Тя е съвършенно навременна. Имам няколко въпроса. Първо, въпроси към господин Томаоска. Всички проекти, които вие споменахте, споменахте са свързани с графика, за който попитахме. Кога можем да постигнем някакви конкретни резултати? Те са от решаващо значение. Ние тук в парламента смятаме, че по този проект трябва да бъде постигнат напредък. Що се отнася до изпълнението, там има забавен. Иначе в списъка се предлагат много проекти. И следва да постигнем напредък. Имам един общ въпрос към всички докладчици. Когато говорим за управление на отпадъците, които са високо радиоактивни, един от основните въпроси, по който трябва да постигне съгласие, е, че всяка държава членка следва да намери решение по-отделно Другия вариант е а, е дали можем да постигнем по-низки обеми на отпадъци при по-високото потребление на електроенергия от държавите членки. Какво е оптималното решение за ядрените отпадъци в Европа? Това е свързано с процеса на вземане на решение. Енергетиката е част от общностните решения и колкото по-малко ядрена енергия се използва в държавите членка, толкова повече промени трябва да има в начина на вземане на решение. Научно-изследователската дейност на местно и регионално ниво се развива, но когато се вземат решения, те трябва да са съобразени именно с това и трябва да отчитаме и обществените очаквания. Как смятате, че ще бъде решен този е, проблем? Защото това са и основните теми, на които трябва да намерим а, е, отговори. И предвид и директивата. Колегата Бразина. Има много простичък въпрос. Госпожа Хармс до някъде го засегна. Възоснова на изследванията, можете ли да направите един разчет на разходите за обработка, за преработка на един тон ядрени отпадъци, например чрез трансмутация, за да можете да обезвредите най-високоактивните нуклеиде. Можете ли да направите такъв един разчет въз основа на научните изследвания? С други думи, какво ще бъде финансовото бреме с оглед на увеличаване на цената за електроенергията. Правите ли такива изчисления? Благодаря, госпожа Ярансесли. Благодаря, господин председател. Благодаря и за интересните доклади. Смятам, че в Европа и въобще и в света сме изправени пред един парадокс – що се отнася до големите предизвикателства, като социалните предизвикателства, изменението на климата, ядрената енергетика и погребването на ядрените отпадъци. Хората знаят какво трябва да бъде предприяти и те очакват от правителствата и политиците да направят това, но в същото време се надяват, че няма да се наложи такива мерки да бъдат предприемане да погледнем какво се случва по отношение на електропотреблението. Имаме огромни машини, ние затопляме домовете си, никога не гасим осветлението и в същото време очакваме от политиците да действат. Това е парадоксът, който трябва да разрешим. Трябва да предприемем нещо и академичните среди, и промишлеността, и политиците следва да започнат да говорят с цялата сериозност по този въпрос. Ние не трябва да мислим как да формулираме изказванията си, за да са приемливи за слушателите, а трябва да помислим за реалните проблеми. Крайно време е предвид това, което се случва в света. Освен това, трябва да помислим за процесите на вземане на решение, така, защото те да дадат възможност на всички да участват. Трябва да помислим за тези стандарти, към които се стремим по отношение на производството на електроенергия, а също така и а, да осигурим безопасно извеждане до експлоатация на реакторите и безопасното депониране на отпадъците. Бих искал да, да науча още повече за трансмутацията. Кога ще могат тези решения а, да станат а, промишлено рентабилни? А, трябват ли още средства? Господин Томалски спомена, че ще ни трябват още 20 на години, за да постигнем това. Но трябва да се погрижим за обезвреждането на високо радиоактивните отпадъци по-скоро. И тук възниква въпроса кой ще инвестира в това, кой ще осигури средствата. Частният сектор няма да го направи. Защото високо радиоактивните отпадъци трябва да бъдат погребани някога, съответно те ще натежат на държавните бюджети. Ребека Харам зададе е, един въпрос, за който трябва да помислим. Трансмутацията ни позволява да се справим с ядрените отпадъци по същия начин, по който се справяме с другите отпадъци. Това е един вид рециклиране и повторна употреба. Какво да кажем за онежи страни, при които геоложките условия не позволяват такива дълбочинни погребвания? Спомням си подобни инициативи в страните от Централна Европа преди 15 ти на години бяха предприяти. Всичко беше отлично по време на обсъжданията, но когато стигнахме до определенето на тези площадки, всичко спря. И сега имам един коментар. Господин Апел, вие казахте, че на първо място стои безопасността. Съгласна съм. Не само когато става дума за съхранение на отпадъците, но и експлуатацията на атомните електроцентрали. Не смятате ли, че ние всъщност вървим в друга посока? Не отчитаме и обществената търпимост – а, всъщност именно това трябва да стои на първо място. Само когато нещо е приемливо за обществото, едва тогава можем да пристъпим към следващите стъпки. Експертните мнения, според мен, не отчитат това. Благодаря. Благодаря ви. Аз бих искал да задам въпроси към докладчиците. Но нека започнем в обратен порядък. Първо господин Апел и също така да се спрем на въпроса за трансмутациите. Ще отговоря на въпроса на госпожа Хармс. Първия въпрос. За онези държави, в които е постигнат консенсус по отношение на погребането на тези отпадъци. Зависи, разбира се, на кого задавате въпроса, но най-общо казано, хранилищата, площадките за дългосрочно депониране е, не са обект на ясен консенсус, защото не се говори открито по тези въпроси. Няма яснота относно консенсуса. Може да бъде постигнато одобрение, когато процедурите са били обект на допитвания, на консултации и мнението на обществеността е отчетено. Така че има ясна връзка между консенсуса относно стратегията и консенсуса за процедурите, които се прилагат. Това въжи с особена сила за непрофесионалистите, хора, които не са част от този сектор, но са на едно мнение. Кои са държавите, в които е постигнат напредък по отношение на консенсуса? Ако попитате на, на какъв етап от процедурата тези страни са, и тук не искам да навлизам в подробности, но господин Томаски, каза, че в Германия са водени много обсъждания, постигнат е консенсус за избора на площадките. Следователно, съгласието, което е постигнато в хода на тази процедура не е от решаващо значение. Но процедурата, която се прилага, за да бъде взето решение, е изключително важно при подбора на площадка, която да бъде общо прията. В САЩ са постигнали напредък в това отношение, но тук не искам да говоря за САЩ, защото нашите процедури в Европа са различни. Швейцарският модел за площадките за отработено гориво и високо радиоактивни отпадъци е много обещаващ. Както казах по-рано, през 80-те и 90-те години съществуваха проблеми а, липсваше консенсус в обществото, местните власти, кантоните, които носят отговорност, не бяха наясно с въпроса. И министърът, който отговаряше по тези въпроси тогава, започна едно широко мащабно допитване до обществеността за националните хранилища, за радиоактивно отпадъци, но целият този дебат не доведе до решение и консенсус. Както често се случва с а, хората, без формирана експертна група, с много ясни правомощия. И тяхната задача бе, както се прави по отношение на тези дълбочинни геоложки а, погреби, доведе до това, че а, обществеността бе силно ангажирана, общественото мнение бе ясно изразено. В резултат а, всичко, което бе постигнато, бе отразено в проучването и се отрази и на подбора на площадките. Всъщност това е само първата фаза от трите фази на процеса на вземане на решение. Този етап включваше широки консултации, всички, които са заинтересовани, бяха а, въвлечени. А, така че смятам, че това е начина да бъде стигнато до решение, но не мога да гарантирам, че е така. Освен това, като че ли в скандинавските страни, Швеция и Финландия, конкретно, където такът такива процеси, можем да очакваме положителен изход. Пак ще кажа, че в Швеция имаме един а, правен а, едно правно изключение. Там обществеността може да наложи вето а, може да бъде преодоляна обществената съпротива. Но благодарение на започнатата процедура имаме диалог с обществеността. Минавам на третия въпрос. А, няколко ключови думи съм си отбелязал, но самия въпрос го забравих. Казва докладчика. Госпожа Хармс казва, повтарям въпроса. Ще ми се да разбера до каква степен е постигнат напредък. Има ли политически решения за погребването на отпадъците? И този въпрос за обратимостта и обратното извличане. Той стои ли на дневен ред? Имаме 120 хиляди варела с радиоактивни отпадъци от научно-изследователски институти, например. Това предизвиква много разгорещени дебати. Смятам, че можем да допуснем, че правилата за безопасност в Германия отразяват тези въпроси. И е, роден въпроса за това, че тези варели с радиоактивни отпадъци могат е, да бъдат възстановени след няколко стотин години. Подходите са различни. В Швейцария, например, има обща уредба и там, ако въобще бъде поставено като цел обратното извличане, се прави допускането, че това е, е безсрочно. А разликата между дългосрочното съхранение и възможността а, тези отпадъци да бъдат извлечени обратно е свързано с някакви технически параметри и никой не може да даде гаранции, че в бъдеще обществото ще е в състояние да направи това. Швейцарците са избрали едно решение, което от една страна отчита общественото мнение, обществото е съпричастно на вземането на решение, и много хора казват, че много дълго чакахме да бъде взето решение а, по този въпрос. В същото време се казва, че тези хранилища ще бъдат засегнати от взетото решение и може да бъде направено някакво пилотно хранилище а, с а, някаква извадка, а, за да се провери така че няма детално разработен вариант. В скандинавските страни а, са правени изпитания. С, направено е такова демонстрационно хранилище в една среда, която позволява това да бъде направено. Целта е въведените процедури да докажат, както спомена господин Риоте, че има системи, при които тези отпадъци, ядрени отпадъци, при определени обстоятелства могат да бъдат извлечени. Така че използват се сходни понятия, които са в центъра на разискванията. Но има и политически и социални измерения – на този дебат. Въобще дебата е в ранен стадий. Госпожа Херцог. Für die Abfälle, die Sie produziert haben auf Ihrem Territorium, äh, hochaktive Abfälle für Искам э, да запитам какви э, решения ще намерим э, за високоактивните отпадъци, произвеждани на своя територия по-отделно. А, или пък е редно да намерим общи решения. Аз се занимавам с въпросите на сигурността, както и с необходимостта от солиден подход а, за да могат а, хората на съответното място да приемат подобни площадки. Смятам, че трябва да се постигне общ консенсус преди да може да направите каквото и да е. И а, в същото време трябва да се направи така, а, че страните, които искат да се объединят в подхода си, а, да спазват а, съответните технически изисквания. Този проблем е щекотлив. Аз съм а, от малка страна. А, ние имаме ядрена енергетика, т.е. генерираме отпадъци. Но по природни геологически причини ние не можем да съхраняваме отпадъците на своя територия. Трябва да търсим такива площадки другаде. И е трудно да убедите хората да възприемат това решение. Затова основ... отново ви връщам на решението, което предложих. Госпожа Йодан а, е, говори а, е, за а, е, конфликтите, извинете ме за думата, между социалната приемливост и а, техническите изисквания. Аз преди не говорих за приемане, социалното приемане или приемливост. Избягвах тази дума. А, говорих за нетехнически аспекти. Но всъщност ние трябва да а, намерим такива технически решения, при които да се радваме на приемане от страна на обществото на европейско ниво. Естествено, всяка страна има своя специфика. За мен тук предпоставката за намиране на решение е принципът безопасността първо. Това трябва да е водещият принцип. В противен случай никога обществото няма да приеме нашите предложения. Е, не можем просто да очакваме от хората да не възразяват. И освен това, е, другият момент е, че трябва да се вземат предвид спецификите на съответната страна. Благодаря. Ще се опитам да отговоря. Мисля, че като цяло господин Апел е, говори по всички въпроси, които са водещи в международната дискусия. Ако а, погледнете а, къде има консенсус, най-напред е, бих казал стои Швеция. В Германия има съгласие по принципа за дълбочинното обезвреждане в Швейцария. Също Канада също бе спомената. Канада пренасочи е, своята е, програма а, за дългосрочно обезвреждане. Това пренасочване, преориентация на програмата стана преди 3-4 години и цялата тази програма а, сега ще бъде а, осъществявана с много сложен двугодишен процес на консултация, а, в който обществото ще участва пълноценно. Може би консенсус е, няма е, да бъде постигнат преди е, така един средносрочен хоризонт. Швеция, Франция и Финландия също трябва да бъдат посочени като страни постигнали значителен напредък в това отношение. Напредък от гледна точка на време, но също така и напредък в осигуряването на някаква обществена подкрепа. Швеция и Финландия работят изхождайки от е, предпоставката, че техните системи ще е, бъдат в експлоатация от следващото десетилетие. Във Франция също бе прието законодателство е, в тази посока. Що се отнася до обратимостта и обрат... възможността за обратно извличане на отпадъците на повърхността, в много страни това са законови изисквания – Е, с част отнася до мерките в тази посока, те се различават в отделните страни. Например, в Франция има е, задължение за възможност за обратно извличане е, в законодателството относно съхранението на отпадъците. Ще има обширна консултация през 2013 година, обществено допитване и това може да доведе до изменение на законодателството във връзка с обезвреждането на ядрените отпадъци. Въпросът за регионални площадки за съхранение на отпадъците е щекотлив. Той е, е сложен, както каза господин е, Риоте трябва да се гарантира прозрачност на процедурата и да се осигури обществена подкрепа, включително що се отнася до техническите аспекти. Но цялата тази идея е силно проблемна. Мисля, че е, можем да работим по този въпрос е, след като влязат в експлоатация е, някои площадки за обезвреждане на отпадъци и получим отзиви за тяхното функциониране, обратна информация, така че да има на какво да стъпи общественото мнение. има страни, които не генерират много ядрени отпадъци. В Финландия, например, има 4 реактора – в момента се изгражда пети. Въпросът за страни като Финландия е дали въобще си струва да се строи площадка за е, погребване на отпадъците. Извън въпроса за е, геол... геоложките особености е, е, не се поставят други е, трудности, други фактори. А, в е, други страни е, пък проблемът за регионални е, площадки е проблемен. Този проблем е нали, тежък, но те строят собствени площадки и си ги експлуатират. Господин Ройте е прав. Принципът безопасността първо трябва да бъде водещ, но се поставя въпросът кое е достатъчното ниво на безопасност? Във времена на нестабилност е трудно да се даде категоричен отговор доколко безопасна ще е една площадка след 100 000 години. Като цяло, ние смятаме, че сме достигнали приемливо ниво на безопасност и се надявам, че ще се умеем да постигнем и съответното ниво на обществена подкрепа. Сега кратък коментар в отговор на въпроса на госпожа Калас за альтернативните източници на енергия. Мисля, че е много важно е, да възприемем глобален подход към е, въобще генерирането на електроенергия. Светлината на дискусията е, за приемливостта за обществото на съхранението на отпадъците. Това е ключов момент въобще в всеки разговор за ядрената енергетика. Знае, че в много държави с успех са направени предложения за извеждане от експлоатация. Има економически разчети. Сега, може би да за... моля господин Томаски да коментира зададените му въпроси. Благодаря най-напред, доколко напредък е постигнат по отношение на трансмутацията, каква ще бъде общата цена, източниците на финансиране и колко време ще ни отнеме целият процес. Най-напред трябва да видим каква е степента на разделяне за преработката и трансмутацията. Тук има един много важен принцип – а именно плутониумът, както и америцият и така нататък, трябва да бъдат отделени, за да а, се намали до минимум риска от пролиферация. А, такива процеси са разработени. И като следващ етап трябва да изградим лабораторни модели – които пък е, на а, е, свой е, ред да бъдат прехвърлени на ниво приложимост. А, мисля, че французите са постигнали най-голям напредък в това отношение. А, говорим за килограми. И а, към 2012 година би трябвало да стигнем до този показател. Сега а, много по-различни и разнообразни са прогнозите ни от гледна точка на времевия хоризонт. А, не мисля, че нещо особено ще се случи преди 2015-2020 година. По въпроса за трансмутацията. Първият проблем е самият физически процес. Ние сега разбираме протичането на този физически процес. Но все още са необходими много научни изследвания. Трябва да вникнем по-добре в някои аспекти на този процес, да сме сигурни, че е, могат да бъдат експлуатирани реакторите по този начин – Как, например, ще реагират бързите неутрони с актинидите? Имам нужда от много научни изследвания в това отношение, за да вникнем по-добре в самия процес. Въпросът е как да преминем от добре установената технология към по-добри методи на изгаряне на тези вещества. Äh, така че да тръгнем от актинидите, а, след това да минем към урана и а, а, отпадъците, които се генерират при тези операции, да а, се разложат на актиниди. Проектът е дългосрочен. Доколкото разбирам физическите аспекти на този процес ние имаме а, така наречените а, мощности с нулева енергия. Идеята е да разработим демонстрационни съоръжения с 50 до 100 мегавата а, термокапацитет. Белгийското правителство е по-напред в състезанието. Те имат желание да финансират подобна мощност, подобно съоръжение и да поканят след това други партньори за участие. И трябва да видим доколко други страни ще проявят желание да участват. Е, нека се спра на белгийския проект сега. Говорим за демонстрационно съоръжение, демонстрационен обект. Е, не говорим за така е, разгърната, мащабна същинска дейност. Ако успеем да въведем в експлуатация в 10 годишен срок а, това съоръжение. След това ще ни трябват още десетина години а, реална експлуатация, за да видим а, какви промени стават с отработеното гориво. След като вникнем в този процес, можем да преминем към следващия етап. Вече мащабно внедряване. Това бих е, казал в отговор на въпроса за времевия хоризонт. Ако искаме да бъдем оптимисти, бих допуснал, че процесът на вземането на решения за е, националните процедури за обезвреждане няма да бъде е, готов до 2000. Äh, dieser ist im Grunde nach До 2013 година, ако правилно чухме. Сега по въпроса за средствата и финансирането. Е, целият процес се основава на понятието за положителна, позитивна енергия, така че е, трябва да направим е, разчет на енергията, която може да бъде извлечена тук са необходими допълнителни изследвания. Очевидно, и плутоният, и актинидите съдържат много енергия, от която може да бъде генерирано електричество. И мисля, че това не бива да го забравяме. Моята позиция е, че трябва да полагаме повече усилия във връзка с трансмутацията. Както правилно бе отбелязано, този процес е времеемък, но същевременно нека подчертаем, че до сега не е имало достатъчна подкрепа. Не е имало достатъчна помощ за този процес. Не казвам, че нямаме никакви други альтернативи. Освен трансмутация, можем да мислим и за други концепции. Да се питаме доколко те могат да бъдат използвани за а, ограничаване обема на а, радиоактивните отпадъци с дълъг живот, а, ограничаване на тяхното действие. Можем а, да а, използваме нови бързи реактори, да мислим за нови бързи реактори, за използването на бързите неутрони. Значи, трябва а, да видим а, дали могат съществуващите решения а, да бъдат обогатени, така че да повишим дела на изгаряне на дългоживеещите радиоактивни отпадъци. Научни изследвания вече се извършват не само в нашия институт, но и другаде. Така че това е друг е, много важен момент в е, нашата програма. Е, трети момент е, че можете да използвате е, фузионни реактори като източник на неутрони реактори на ядрен синтез с, за, за, като източник на неутрони. И е, да си дадем необходимото време, за да преценим е, реакциите, които се наблюдават там. Кратък коментар по е, обратното извличане. До сега говорих за обезвреждането, за погребването, но възможността за извличане на повърхността е също много важна. В Германия В Германия е, възможността за обратно извличане е заложена в изискванията за безопасност. Госпожа Хармс попита а, каква е правната сила а, на а, това изискване. Възможността за обратно извличане е предпоставка за одобрение. Значи операторът, за да получи лиценз, за да получи разрешение, трябва да докаже, че може обратно да извлече отпадъците обратно. Значи, е, що се отнася до е, е, методите, те не са предпоставка за одобрение, въпреки че трябва да се опишат. Що се отнася до альтернативите, и имам предвид альтернативните площадки трябва да не забравяме, че е, много държави провеждат е, научни изследвания отдавна и добре е да е, се опрем върху натрупания опит за обществено участие в този процес. Бих казал на господин Апел, че не можете да изхвърлите нещо, което има а, доказана ценност, само защото съществува и альтернативна процедура. В крайна сметка трябва да се мине през процедура на оценка. И аз имам сериозни съмнения дали в много случаи могат да се намерят по-добри площадки не можем в дългосрочен план категорично да докажем дали е, е, диамантите или някаква друга среда е, са най-подходящи. И така, това беше първият ни кръг. И е, искам да благодаря за въпросите ви, както и за извънредно е, е, интелигентните отговори. На този етап искам още веднъж да ви благодаря. Сега продължаваме с втората част на изслушването. Ja, meine Damen und Herren, damit wir zügig weiter... И така, дами и господа, продължаваме сега. Приветствам следващите трима оратори. Стратегии за управление на високоактивно ядрени отпадъци. Първият ни оратор е господин Еро Патрака от Финландия, Посива, бивш президент на Посива ОИ. Започваме с презентацията на годин Пентрак. Имам няколко диапозитива. Първо ще говоря за опита ни в Финландия, особено за управление на отработени а, горива, а после ще разкажа за един а, форум по ядрена енергетика. Първо, общ преглед на това как се извършва в Финландия управлението на отпадъците. Имахме две компании, Теоли Суден Ойма и Фортум Пауър. А сега се строи нов, нова централа, ОИ-3, управление на оперативно гориво. Става дума за а, ниско и средно активно. Имаме две хранилища в два различни края на страната. Що се отнася до отработеното гориво, то се а, съхранява във временни хранилища в УИСа а окончателното пограбване се върши от моята фирма Посива. Тя е отговорна, за, тя отговаря за окончателното погребване, след това съхраняване. Посива бе създадена през 1995 година. 60% от Теоли Суден и 40% Фортум Power. Мисията е разработване, лицензиране и изпълняване на безопасно а, обезвреждане на отработено гориво. Фокуса е подаването на молба за лицензиране през 2012 година за тази цел. Фирмата прави характеризиране на една площадка Онкало подземно. Имаме дизайн на инсталациите и се е, провежда научно-изследователска и оценъчна дейност на дългосрочната безопасност. Е, фирмата разработва компетенции за изпълнение на окончателното погребване. В момента на щат имаме 150 души но като включим и подизпълнителите, те стават около 300 служители. Годишните разходи за тази цел са около 60 милиона евро. Това е картина на площадката в Олкилото от лятото на 2009 година. Виждате една възможна територия. Това, което е на повърхността, това, което е отдолу под земята, ще го видите по-късно. На фона виждате площадката на блокове 1, 2 и 3, разстоянието между двете а, площадки е 2 км. Тук имаме обща картина на усилията и рамката, времевата рамка за нашата работа. Можем да кажем, че около 40 години. Първите проектни проучвания започнаха в Финландия през 70-те, края на 70-те години, едновременно с а, строежа и въвеждането в експлоатация на централата. Следващата стъпка, голяма стъпка, т.е. решението на правителството по принцип за целите и графика за управляване, управление на ядрените отпадъци в Финландия. И що се отнася до а, пограбването на отработени горива, бе решено площадката да бъде селекционирана през 2000 година, а самото обезвреждане да започна 2010 година. И за тази цел, разбира се, трябваше да се подготви е, е, да се направи голяма подготовка. След е, това решение през 83-та започна проучването на площадката. Междувременно бяха построени временни хранилища за отработено гориво за ниско и средно активни а, отпадъци бяха изградени през 90-те години, а селекцията на площадката 2001. А, така че това е решение по принцип а, на правителството и парламента през 2001 година. И това решение се базира на една концепция, определена е площадката. И след това решение започва строителството на онкало инсталацията и съответните проучвания. Нашата цел е да подадем молбата, заявката за строителна лицензия през 2012 година и за да можем да почнем погребването през 2020 година, трябва вече в 2018 година да имаме одобрена молба. Това е общ е, поглед върху процеса на избор на площадката между 1983 и 2000. Първо идентифициране на местността, където е площадката. Около 100 кандидати е, за площадки бяха идентифицирани и започва на работа за охарактеризиране от 86-та до 92 година на четири места в Финландия и накрая се прави подбор и през 2000-та година бива избрана окончателно площадката. Из... Използваме концепцията за бързо погребване. Господин Слан ще ви поясни повече технически в детайли този метод. Но аз само ще кажа, че две са основните альтернативи вертикал, вертикална и хоризонтална KBS 3V и другата KBS 3H. Още от 80-те години се започва работа. Разбира се, концепцията се подобрява преди 10 години фирма, една шведска компания работи с нас и заедно разработихме цялата техническа концепция за онкало. Сега няколко думи за нашата инсталация в Онкало, т.е. за площадката. Става дума за подземна характеризирана, скална, но охарактеризирано и по този начин на научно-изследователската работа на, се проведе посредством научно-изследователска дейност за дълбочина от 100 метра. бяха идентифицирани отделните стъпки и започна и окончателното верифициране на дълбочината за погребване. Целта на дизайна на Онкало е да се използва за извършване на подземно обезвреждане. Така че по този начин ние спестяваме доста време и можем да започнем самото погребване на един по-ранен етап, отколкото мислихме. Но разбира се, има много стриктни условия за това, защото трябва да е, разработим и построим едно е, устройство в съответствие с изискванията. Ние не участваме в окончателното е, погребване. Ние, използваме, ние трябва да изпълним всички изисквания на международните агенции и биваме контролирани от надзорният орган в Финландия с тук. Това, което се оказа изключително важно. Ние го знаехме още от самото начало, че Онкало дава възможност, ни дава възможност да научим много в процеса на изпълнение, т.е. в конкретен смисъл, да видим какви са предизвикателствата, така че можахме да разработим една технология за обезвреждане на горивата в действителни условия. Това, което виждате е напредъка в изкупните работи от ноември 2010 година. Първо тунел, който тръгва от повърхността на земята, продължава до 426 метра, но имаме и вертикални шахти, три такива шахти – на ниво 290 метра. Трябва да, се, трябва да построим сенсор сенсьор и след като свършим това строителство, ще, задълбо, ще изкопаеме на още по-голяма дълбочина трите шахти. Можете да видите, че е възможно да се а, прави проучване на различните етапи Имам няколко фотографии тук за вас. Това е входа към Онкало. Това е просто една картина на изкопаемия тунел. Тунела не е приклю... завършен още, защото основната ни цел едва след като вече влезем на съответната дълбочина, да можем да, да довършим стените на тунела. Това е просто една картина на една от шахтите. И самата площадка, виждате как изглежда, в средата е самата синьото установка, онкало. А, около нея имаме и галерии, около самото централно устройство. Разбира се, голямо значение ще има какви са количествата на заграбвано отработено гориво. Смятаме да, тук да идват отработени горива от 4 места, така че ще имаме 4 блока, което ще рече, че ще трябва да разширим установката. Но има и ограничения това е един остров, не можем да не ни е позволено да отидем към морето, т.е. имаме известни ограничения. Виждате също, че галериите не са хомогенни, не са еднакви. Има открити пространство без галерии. Това означава, че трябва да вземем предвид а, скални маси. Ние, а, ако а, има слаби места вътре кухини, ние не можем да построим там галерии. Най-различни проучвания се а, водят. Сондажи, около 50 сондажа, 50 дубки бяха а, проведени, така че да имаме една обща картина на качеството на а, обекта. И а, различни, да вземем предвид различните аспекти, а, технологични аспекти. Сега, относно събестойността, разчети за събестойност, ние ги калкулирахме през целия процес. Това е последният разчет от 2009 година. Виждате, общата сума е около 3 милиарда евро. Инвестиция над повърхността за около 160 милиона евро, което са инкапсулираните установки, инвестиции под земята 550 хиляди. Това са галериите и материала, вложен под земята. След това имаме оперативни разходи над земята и след това под земята. Това са самите контейнери. И след това а, затваряне а, и загробване на установката. Всичко това отива, тези последни три възлизат над около 2000 извинете, евро. Особено скъп е материала за металните контейнери. Разходи за персонал също. Установката се предвижда да работи около 100 години. Ако се върнем на, моля, на предишната, искам само да кажа, предишния диапозитив, че в Финландия имаме фонд за управление на ядрените отпадъци, държавен фонд и разходите се изчисляват според разходи, които се включват вътре и за бъдещи разходи. Те се включват в фонда ми. Те вече внесаха, фирмите изпълнителки вече внесаха съответните а, вноски. Трудно е да се види на екрана, казва оратора, тъй като екрана е малък на цялата картина, но тук виждаме отдалните стъпки. Първата част е посветена на а, оперативния живот на реакторите. Ловиса 1-2 са предвидени да работят до 2300, Олкилото до 2400, а Олкилото 3, който още не е въведен в експлоатация – се планира да работи 60. Ако започне 13-та година, според сегашния графика, е някъде до 2073 2073 година. На следващо място изваждането от експлоатация на ядрени централи, управлението на ниско и средно активни отпадъци е предмет на внимание през цялото, внимание, през цялото време, така че ще има разширяване, за да се задоволят нуждите. Следващата стъпка а, е съхраняването, за съхраняването а, във временни хранилища за цялото време, за което това е необходимо. Когато започнат а, операциите по обезвреждане, ако започнат през 2020 в Лото и Ловуиса, едно-две, ще продължи до към 2070, т.е. са малко повече от 50 години. А Лото 3 ще започне едва след като е погребано горивото от предишните а след това, най-общо казано, срокът е за около 100 години. Сега в обобщение, нека кажа, че изследванията за различни опции за управление на, отразяван, на отработено гориво започна едновременно с въвеждането в експлоатация на Ловиза 1 и 2. Правителството изготви дългосрочна програма. Още в 1983 година вие видяхте предишен депозитив. Важното е, че транспорта на т.е. изнасенето на отработено гориво в чужбина се смята най-доброто решение в случая с Ловоиза. То се в последните години се транспортира до Русия. В случая с Олки Луото това не беше възможно и програмата за него целеше да започне обезвреждането в 2020 година в Финландия. Геологическото обезвреждане бе заложено в законодателство от 1994 година, отнасящо се до всички ядрени отпадъци и става дума за експорт в Русия. Едно решение по принцип от 2001 година предвижда, че обезвреждането в Алкилото да бъде в тон с а, а, спазване на интересите на обществото или за доброто на обществото. Позива сега е, стигна а, е, нивото, дълбочината на погребане в Онкало. Дългосрочната програма, а, е, която, след, която провеждаме а, и все още е в сила, цели да се започне то в 2020 година. Ако това стане, посива ще започне а, погребване на такова гориво първа. Това беше моята презентация. А, още две-три два, три диапозитива. Два минути дава председателя на оратора. Искам също да казах, че ще ви а, разкажа малко за един форум а, по ядрена енергия, Европейски форум и какво направи той в тази посока. Имаме подгрупа управление на отпадъците и целта е в новите държави членки да се насърчи работата в тази насока и да се признае, че сегашния статут в управлението на отпадъците е твърде различен в различните държави членки. Има различни пътища за успешно извършване на тази работа. Групата изработи пътна карта за успешно провеждане на тези инициативи в Европейския съюз преди една година. И още следващия диапозитив можем да го прескочим. И сега заключение. Аз ще спомена две. Политическите решения трябва да бъдат взети, за да гарантират изпълнението без, някакво забав... без всяко забавяне на геоложкото обезвреждане. Това е главното заключение. А като имаме предвид дългосрочните, дъл, дългосрочното управление на отпадъци, план, плановете за нови реактори трябва да бъдат изработени. политическото решение трябва да бъде транспониране в разпоредби и тяхното изпълнение на политиката на държавата и а, да имаме на място правна, регулаторна и организационна рамка. Благодаря много. Благодаря. Съжалявам и се извинявам, че ви прекъсвах, казва оратора, но нека да има време за после и за а, Въпроси, господин Шили. 15 минути. Аз съм доктор Йохан Шван. Аз съм директор на службата на Швеция за НПО наблюдение на отпадъци. Ще ви запозная с управлението на ядрените отпадъци в Швеция и благодаря за възможността да направя това пред вашата комисия. Службата на Швеция на НПО за наблюдение на ядрените отпадъци е всъщност службата, която позволява на шведското общество да осъществява наблюдение на топлемент на отпадъците, благодарение на финансирането, което получава шведското правителство, ние се умяваме да а, правим анализ на хранилището на ядрени отпадъци в Швеция. Шведската ядрена енергетика има специална компания, която отговаря за ядрените отпадъци и при... те казва, че през март 2011 година ще подадат заявление за лицензия за ядрени отпадъци, а, което означава, че след 30 години ще се увенчаят с успех. Това хранилище се намира близо до Стокхолм. Няколко въпроса бяха повдигнати преди издаването на лицензията. Някои от тях са доста сериозни въпроси, свързани с дългосрочното въздействие на околната среда, но всички те ще намерят своя отговор по време на процедурата по издаването на лицензията. Предизвикателството е огромно. Трябва да се намери възможност за съхранение на дългоживеещите ядрени отпадъци, които са високо активни и могат да бъдат опасни за хората и за околната среда за хиляди години. А, ядрените отпадъци са от, от отработеното а, гориво, а, производството на други уреди а, води до натрупване на такива отпадъци. Необходимо е да има надзор и мерки а, за а, контрол, тъй като а, срока за полуразпад е много дълъг. Има и други химически елементи, които също са общо опасни. Шведските ядрени отпадъци са в правомощията на а, Светския фонд за ядрени отпадъци. Той се придържа към много строги критерии, определени от регулаторния а, орган. Целта е да се гарантират а, принципите на замърсяване, от всеки киловатт час електроенергия, които се произвеждат. За това се плащат съответните такси. Както казах, ядрената енергетика в Швеция си има специална компания, която следи за спазване на изискването, а, което е заложено в закона. Компанията за ядрени отпадъци се нарича СКБ. В началото на 80-те години а, имаме изоставено отработено гориво. СКБ работи по разработването на процес за обез, обезопасяване на а, тези отпадъци. над 30 години а, компанията работи по разработването на метод, наречен KBS, а, за това хранилище на ядрени отпадъци и намиране и определене на площадка за отработеното шведско ядрено гориво. По мое мнение, те не могат да предприемат необходимите стъпки, ако не получат тази лицензия, която е подадена. Връщам се сега на метода KBS и различните притеснения, свързани с опазване на околната среда. Затова искам накратко да ви обясня каква е шведската система за управление на ядрени отпадъци. За нискоактивните отпадъци, произведени от реакторите, също така отпадъци от болници и промишлеността, има хранилище, наречено SFR, което е много а, близо разположено до а, атомната централа Форшмарк. А, това хранилище се намира на 60 метра под Балтийско море и има полезен живот над 500 години. Тези контейнери с отпадъците са поставени в един централен силус. В момента се планира а, да бъде разширено и да бъде увеличен неговия капацитет предвид извеждането от експлоатация на шведския атомен реактор. Отработеното ядрено гориво от а, централата в момента се транспортира до централно а, хранилище на юго-источното крайбрежие на Швеция. След това се а, погребва на 75 метра в скална маса. Отработеното а, гориво от всички реактори се намира именно в това съоръжение, така че там се извършва доста дейност. Следващата стъпка предвижда шведската компания за ядрени отпадъци да а, изгради окончателното хранилище за ядрени отпадъци, като там а, това гориво ще бъде заложено, ще бъде погребано в а, медни контейнери. Шведския метод за погребване на високоактивни ядени отпадъци а, датира от средата на 70-те години. Над 30 години вече този метод е на лице. Сегашният вариант на този метод бе въведен, бе внедрен през 83-та година. Тук разполагам с един доклад за това внедряване, така че от, е, доста отдавна датира този метод – Основната постановка в този метод е да се изгради геоложко хранилище на 500 метра дълбочина в а, гранитна скална маса като основната система за безопасност се, се състои от изграждане на изкуствени а, бариери от глина и мед. И най-важната бариера в това съоръжение са тези медни контейнери, които няма да бъдат засегнати от корозия. Сиреч те не ръждясват основната функция е защита от проникване на подземни води тези, които ме слушат внимателно, ще е, си спомнят, че финландския метод за погребване на ядрени отпадъци от господин Петрака е, всъщност е копие на шведския метод и фен, финландския проект напълно зависи от одобрението или от издаването на лицензията на шведските компетентни органи за този метод. Що се отнася до околната среда, които са свързани с това издаване на лицензията, ще ви кажа няколко а, думи за избирането а, и определенето на площадка. Имаше много неуспешни опити да бъдат подбрани такива площадки. В тези случаи площадките, които бяха определени, бяха близо до а, атомните електроцентрали в Оршмарк и Оксаршам. площадката бе избрана от компанията, а, като плана беше в Оскаршам да бъде а, построено такова многобариерно съоръжение. Но компанията публично обяви, че е подадено заявление за издаване на лицензия за изграждане на хранилище в Форшмарк на 16 март. Този, това заявление а, трябва да бъде обсъдено от а, органа за ядрена сигурност в Швеция и всъщност регулаторния орган ще може да се произнесе и ще има окончателна тума по отношение на безопасността, опасността от корозия Предварителното становище за това заявление се очаква да излезе след 3 месеца, така че следващото лято би трябвало регулаторния орган да се произнесе относно а, надежността на метода за отпадъците. След като това стане, надяваме се, че лицензията ще бъде издадена, ще са необходими още 3 години и правителството ще вземе окончателното решение дали да издаде решение за това хранилище. Така че най-рано можем да очакваме това решение 2014 година. Има няколко въпроса, свързани с опазването на околната среда, които са свързани с тази лицензия не може а, да бъде разрешено от хранилището да има а, а, радиационно лъчение а, над 100 000 години. А, хранилището трябва да е на дълбочина 500 метра и това съоръжение трябва да е многобариерно, да включва бариери от мед и глина, а, за да се изолират ядрените отпадъци химическата, биологичната среда в дългосрочен а, план ще застраши тези изкуствени бариери от глина и мед. За момента обаче е трудно да предвидим какво ще бъде тяхното въздействие. Това, с което ние разполагаме, е един модел – който е разработен отдавна. В Швеция и в международен план през последните години се а, водят много ожесточени дискусии за постановките за погребване на отпадъците в такива а, метални а, контейнери, които са изложени на корозия. А, резултатите от проучванията сочат, че корозията на мета може да бъде а, проблем. През следващите 100 000 години може да се очаква да има ледникови епохи в Швеция. Заледяването, замръзването може да доведе до екстремни състояния на химическата и биологичната среда. През изминалите 100 000 години се е случвало това, така че имали сме три ледникови епохи. Можем да очакваме същото да се случи и през идните 100 000 години а, замръзването а, по време на ледниковите епохи а, влияе на физическите характеристики на контейнерите и хранилището може да бъде засегнато от всички тези процеси и се нуждае от допълнителни анализи. Компанията KBS има предвид всички тези аспекти а, и твърдят, че те са под контрол, но самия процес на издаване на лицензията ще покаже дали компетентните органи са съгласни. Не бива да забравяме, освен това, че, че в отработеното гориво се съдържа и плутоний, който в дългосрочен план с хиляди години може да бъде източник на заплаха. И сега ще премина към самия лицензионен процес, към самата процедура. Най-напред трябва да бъдат отстранени някои юридически въпроси, регулаторния орган, съда трябва да се произносат след консултации, трябва да се прецени дали са проведени необходимите консултации, дали а, има становище за въздействие на околната среда. Освен това възникна въпроса и за дългосрочната безопасност. Това трябва да бъде подложено на анализ. Дали са отразени всички данни, свързани с ледниковите епохи, как ще се отрази всичко на биосферата, да, дали глината няма да бъде засегната от замръзване на земните маси, какво е качеството на въведените данни, на данните на входа. Това е свързано най-вече с а, състоянието на хранилището през първите 100 000 години. Имаме прекалено малко а, данни, а, свързани с опита, който е натрупан. Повечето разработки са теоретични, така че а, нямаме достатъчно силна експериментална аргументация за това как ще реагира хранилището през първите 100 000 години. Въпросът е дали глината ще разшири обема си или не. Може да има сериозни проблеми с параметрите на глинените слоеве. Може да има сериозни проблеми с корозията през първите 100 000 години има и други въпроси, свързани с лицензията, необходимостта от обмен на информация, обратното извличане на отпадъците, дългосрочно наблюдение. също така може да има волно или неволно проникване в хранилището. Трябва да се вземат предвид рисковете от разпространение на ядрени оръжия, използването на плутония подбора на площадка е изключително важен. Важно е да се отчитат и разпоредбите в закона за опазване на околната среда. Следователно, компанията трябва да докаже, че е отчела и альтернативните методи по подходящ начин и че по подходяща площадка няма. Така че там остават още доста въпросителни. А, трябва да се докаже, че альтернативните методи на сондажи също са били взети а, предвид. Това е един въпрос, който се обсъжда много широко в Швеция. В момента има национална лаборатория, която провежда своите изпитания. Трябва да се прецени дали дълбочинните сондажи не са по-добро решение и дали не предлагат по-добра защита от е, предумишлено или неволно проникване. И така сега, кои са основните проблеми? В Швеция сега на дневен ред стои въпроса за издаването на лицензията. Въпреки, че е трудно да предскажем точно как ще протече процедурата, а, можем да твърдим, че ще възникнат сериозни проблеми за а, компанията и за метода KBS. Ако въпросите с корозията бъдат преодолени, а, може ли тогава СКБ да промени метода? И може ли чрез изкуствено създадени многобариерни съоръжения да се гарантира а, сигурността. И трябва ли в дългосрочен план да а, разчитаме на многобаререните съоръжения, създадени от човека, а не на скалната маса? А, както виждате, близост до атомните електроцентрали има определени общности и са създадени така наречените ядрени общности – това означава, че методът KBS ще засегне системите за управление на отпадъци в Финландия, Канада, Обединеното кралство, места където се използва метода KBS. И в заключение, за тези от вас, които желаят да получат повече информация. Това е вебсайта на службата на НПО за наблюдение на ядрените отпадъци в Швеция. Там ще откриете информация за работата на регулаторния орган. Освен това, тук е адреса на а, службата на фонда за ядрените отпадъци. С това приключвам своето изложение и ви благодаря за вниманието. И така на последно място, но не по значение, господин Денис Хугелман – изпълнителен а, директор на Арева. Добър ден, госпожи и господа. Най-напред, преди да премина към диапозитивите, но ето те вече се показаха бързо. Преди да пристъпя към темата за рециклиране, искам да споделя с вас за какво говорим, когато казваме ядрени отпадъци. Тук Виждате, е, че тук е, се произвежда чрез ядрена енергия голямата част от нашето електричество. Е, за всяко лице в Франция говорим за високоактивни отпадъци от 10 грама годишно. И макар, че времето е дълго. При ядрените отпадъци има някакво разграждане и намаляване на токсичността, докато при химическите отпадъци такова няма. Когато говорим за рециклиране, трябва да знаем какво е гориво. Опрял съм се на класическото понятие 500 кг урани, уран се генерира преди радиация. След ирадиация използваното гориво съдържа около 95% от уран, 1% плутони, рециклиран а, след а, и ядрената а, реакция, а, близо 4% продукти на разпада. Когато пък говорим за рециклиране, говорим за рециклиране именно на тези 96% уран и плутоний. Как постигаме рециклирането? Събираме използваното гориво от нашите клиенти на платформи а, за рециклиране на определени места в Франция, извличаме плутона и урана, пакетираме, а, рециклираме, пакетираме а, от падъците и правим ново а, гориво. Обогат... Гориво с обогатен а, уран или а, смесено оксидно гориво, а, с а, което а, заменяме а, класическото а, е, гориво. Един грам плутон е, а, е равен на един тон петрол е, от гледна точка на производството на електричество. И даваме чисто ново гориво на потребителите или пък е, го даваме за временно съхранение във вид на пакетирани отпадъци. Ето тук описвам един проект, започнат през 70-те години в Белгия. Тогава за първ път се използваше смесено оксидно гориво. В момента 36 ядрени централи са използвали такова гориво. Няма да чета всички подробности от диапозитива, но виждате в Германия, в Швейцария, в Франция, в Белгия се намират тези централи. И Извън Съюза също се използва методът. Три ядрени централи в Япония използват смесено оксидно гориво. в Штатите има и такова гориво, използва се пробно в една централа. Сега, е, горивото с обогатен уран, е, там картината е почти същата, 19 реактора е, в Европа използват това чисто ново гориво, което е излечено от рециклирани материали. Ще се спра по-подробно на кондиционираните отпадъци. Трябва да кондиционираме при рециклирането две категории отпадъци. Първо, структурните материали от горивото, металните материали, които не съдържат никакви ядрени материали. Те обаче са били в контакт с урана, плутония, продуктите на разпада при използване в реактора. Тук компресираме, за да или пресоваме, за да намалим обема а, продуктите на разпада пък се остъкляват. Всички знаят, че оловото е силно токсичен химически материал, химичен материал. Много е токсичен. Тук се работи с кристално стъкло. Всъщност всички работят с кристално стъкло или го използват. Когато обаче пиете от кристална чаша, няма отравяне а, с олово. Ако щупите кристалната чаша, оловото се освобождава въздуха. Тук има а, същия процес. Значи, в една стъклена матрица се слага продуктът на разпада и по този начин, чрез два блока стъкло, се предотвратява изпускането на олово в а, атмосферата. В края на двата процеса използваме един и същи метален контейнер за съхраняване на а, крайния отпадък. А това улеснява транспорта. Можем да използваме а, същите а, баки, а, същите а, съдове и да използваме едни и същи хранилища. универсалният контейнер днес е лицензиран в няколко страни лицензиране в страните посочени в оранжево. Великобритания, Холандия, Белгия, Франция, Швейцария, Германия, Япония и извън Европейския съюз. А в момента има процес на лицензиране в Испания, Италия и Австралия. Там а, са рециклирани а, отпадъци от научно-изследователски реактори. Това е стандарт, който използваме в тези ядрени централи, където лицензионната процедура е завършила. Сега тук не се съдържат продукти на разпада. Контейнерът не бива да попада в погрешно хранилище, но ако попадне, там няма уран. regenerate plutonium mines for the future generation. Е, тук се опитваме да е, гарантираме повторна употреба на плутона е, за бъдещите поколения. Той се рециклира в ядрената централа. За рециклирането използваме специфичен транспорт, специфични транспортни средства – имаме изисквания за безопасност от МАЕ в Виена. Транспортът се извършва под непрекъснат контрол от точката на тръгване до точката на пристигане, като всички заинтересовани страни имат отношение. Те редовно се обучават за това как да действат, например, при кризи. Какво е положението в света по отношение стратегията за рециклиране. Говорих за витрификацията или остъкляването. Как се използва тази технология по света? Говорих за Франция. Същата технология се използва в Великобритания на обекта Селафилд, но тази технология отдавна се използва в Мура в Япония. И а, в Китай се използва също. Категорично а, предпочетена е тази технология. А, Индия също. Стратегията на индициите е точно същата, както тази на китайците, а именно да рециклират използваното, отработеното гориво. Стратегията бе решено да се използва и в Штатите за е, освобождаване от плутония, който се е съдържал в оръжията. Това е по силата на договорености е, между е, Штатите и Русия. В Южна Каролина има обект, на който се разработват възможности за използване на тази стратегия. И там се използват пробни асемблери. говорейки за витрификацията, това е категорично процеса, който се използва в централите с рециклиране в Япония, в Франция, в Великобритания, в Индия и в Китай ще се използва. но процесът е интересен и за страни, които имат високо активно течно гориво. Е, резултат от различна употреба. В е, е, обекта река Савана има съоръжение за витрификация, именно за остъкляване на такива течни отпадъци. Когато говорим за рециклиране, имаме предвид управление на отпадъците, но преди всичко рециклиране, което означава да се използват отпадните материали за производство на енергия. На този диапозитив представям двете стратегически последствия във връзка с обема на отработените отпадъци, какво електричество можем да извлечем, какво е положението сега в Съюза. и какво ще бъде то според прогнозите към 2300 година. На върха на пирамидата имаме пряко обезвреждане. Ако има пряко обезвреждане, ние не произвеждаме никакво електричество, направо съхраняваме отпадъка. Тук говорим за около 250 000 кубически метра опаковани, пакетирани отпадъци. При рециклирането би трябвало да произведем от рециклиран уран 11 000 тераватт часа електричество, което означава 15 години потребление за битови нужди на електричество в Европа. Що се отнася до обема за съхранение. То е около 50 000 кубически метра, което означава пет пъти по-малко, отколкото при е, прякото обезвреждане. И освен това е, се намалява радиотоксичността поради е, извеждането на плутон. и това е 10 пъти по-безвреден отпадък, отколкото при директното съхраняване. Тези стратегии за осъществяването им е необходимо доста време. В Франция имаме национална агенция за управление на отпадъците. Тя е създадена през 80-те години, нарича се Андра. И подготовката за съхранение на пресовани отпадъци за започна доста отдавна, през 70-та година, а смятаме, че операциите по рециклирането и съхраняването на отпадъци за рециклиране ще започне към 2025 година. 55 години следователно са ни били необходими. И за това трябва много ясно да мислим в тези процеси. Наистина смятаме, че директивата за радиоактивните отпадъци и управлението на отработеното гориво дава доста предимства, защото държавите членки имат стимули да възприемат дългосрочен подход за безопасно и устойчиво управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Така и обществото се съгласява по-лесно с предприеманите стъпки доизгражда се европейската правна уредба по отношение на ядрената енергетика. И в крайна сметка се получава така едно ядро на стратегия. Стимулира се европейски модел за устойчиво развитие. Какви са предимствата на рециклирането? Спестява се до 25% уран в естествено състояние. Стимулира се енергийната независимост. Това е много важно. За бъдещите поколения трябва да запазим колкото се може повече природни ресурси, включително урана. По начало цените на енергията растат и тук има отношение собствеността на обектите и съоръженията, които генерират гориво за преработване. Има неизвестни цени, в сегашния енергиен микс, докато при рециклирането цената може да се зададе предварително. Днес сутринта говорихме за трансмутацията, говорихме е, за е, бързите реактори. Всичко това напълно съответства е, на стратегията за рециклиране. Това не е проект. От няколко десетилетия работим по този въпрос в промишлен мащаб на промишлени обекти. Дори при търговски условия днес говорихме за цената на електричеството, за домакинство, за лице. Тук имаме пълно функциониране на търговските принципи. Освен това, по този начин се създават работни места. Над 10 000 работни места постоянно са заети, включително при подизпълнителите, което означава, че тук говорим за реална економия. И последният ми диапозитив. е в следния смисъл. Всички знаем какви са енергийните потребности на планетата, знаем, че има затопляне на климата. Ядреното, ядрената енергия е явно една от альтернативите и е, най-добре е да мислим и за преработката на отпадъците, за да стане нейното използване още по-ефективно. Благодаря за вниманието. И така. И слушахме презентациите. Сега е логично да има въпроси. Още веднъж бъдете възможно най-кратки, най-ясни, за да можете да получим и ясни отговори. Благодаря. Мистер Герек. Господин Герек. Имам кратък въпрос за технологията КБС. Тези контейнери, в тях температурата ще е много висока. И във връзка с това, тъй като ще има изолация, тази температура след няколко стотин години може да се повиши, така че всичко да се стопи. И бетонит и висока температура са несъвместими. И установката няма да може да изпълнява функциите си. Гама радиацията ще причини дефекти в структурата на меда. Корозията е един процес, който по-бързо ще протича. Дали предвиждате мониторинг на температурата и дали има вентилационна система за охлаждане на съдържанието на тези контейнери? Благодаря. Други въпроси? Госпожа Хармс. Да, аз имам въпрос. Искам да знам как е възможно да има толкова съмнение относно тази система КБС и в толкова много държави относно този, а пък да същевременно в много държави този шведски модел да бъде предпочитан. като се имат предвид и аспектите на сигурност и безопасност. Имам и още един въпрос или по-скоро молба за добавяне на информация относно френския модел. Дали сте сигурни, предлагания процес ще успее още на първи етап, тъй като има индикации, че за пробиви дефекти и а, не е успешно рециклиране. Не така успешно рециклиране. А най- особено да, знаем, че Франция произвежда най-голямо количество радиоактивни отпадъци, но знаем също, че предложената програма не се радва на особен успех. А по отношение на господин Патака, той говори за себестойността, разходите, които се поема Финландия. Говорите, казвате, че след 100 години няма да има повече разходи при е, полагането на това, тези отпадъци в хранилищата. Дали правилно съм разбрал? А господин Петрака или господин Шван, кой от двамата ще отговори първ? Прав? Благодаря. Ще отговаря на финландски, казва оратора. Първо по КБС 3 в проблема с медните контейнери. Ситуацията не е такава да позволи повишаване на температурата след полагането на медните контейнери в земята. Всъщност се очаква след време спадане на температурата. Аз ще ви покажа графиките. Ако ги видите, че се доста е, десетки години очакваме отработеното гориво, което е в е, воден контейнер, извинете, в е, меден контейнер да се охлади, след което вече може да отиде а, да, да бъде погребано в окончателното крайното хранилище. Така че една капсула – която в нашия случай ще съдържа 12 медни пръта, съдържа и охладител, за да поддържа средната температура. Тоест от самото начало температурата извън контейнера не трябва да надвишава 100 градуса по Целзий. Това е лимита. След това относно разходите или събестойността, има една таблица, която дава разчет на общите разходи, заедно с съответния график във времето, до самото извеждане от експлоатация на хранилището. Финландското законодателство се базира на принципа, че хранилището трябва да бъде запечатано, след, след което подговорността се прехвърля от фирмата посива към финландската държава и тя вече носи отговорност, но аз не смятам, че а, ще струва особено много поддържането на хранилището в запечатана форма, запечатан вид. То вече няма да има нужда от някаква особена охрана и съответно няма да струва нищо. Господин Герек. Господин Патрака правилно каза, че температурата няма да се повиши до нива, които да създадат е, опасност за стопяване на мет, мета. А системата е такава, че след определен брой години доста бързичко е, температурата няма да надвиши точката на кипене 100 градуса. След това тя ще спада между 90 до 40 градуса за около 1000 години, което ще рече, че обаче ще се повиши корози... коро... корозията, процеса на корозиране. В Швеция работим по тази тема. Бях на среща преди няколко седмици. Един от професорите, специалист по корозия, разгледа проблемите свързани с КБС и мисля, че никой не се е оплаши или ужаси от получените отговори. Няма да има измервания на температура, на радиации. По Ще има само по време на оперативния цикъл, но след запечатването повече няма да има. Сега на въпрос, сега на въпроса, как може да има такива съмнения по шведският модел. Аз лично го виждам като много положителен. Екологичното а, движение преди 6 години а, също се изказа и а, се говореше за альтернативни площадки, альтернативи методи, но именно през тези 6 години бе установено, че съществуват важни въпроси, свързани с корозията на мета. Може би поради това, че Швеция е толкова малка страна, а толкова много хора работят в тази малка система. Например, всички средства отиват в фирмите. Няма независими научно-изследователска дейност в Швеция. И затова е необходимо да има една група за потвърждаване на а, резултатите, независима. А, и разбира се, а, при ситуация, при която производителя а, поема цялата отговорност, трябва да има и силен, силен регулаторен орган, който да следи как си върши работа производителя. А, докато в нашия, в нашия случай, да, а, наблюдаваше се правилно, дали правилно работи тази система КБС, но истинска научно-следователска работа не се вършеше. Сега се дискутира често корозията на мета, започнала още проучвания от 80-те години. Сега за разходите след запечатване на хранилището. Има един разход, който в Швеция държавата ще поеме отговорност за хранилището след неговото окончателно запечатване. Но когато а, а, имаме такъв, такова хранилище, там има плутони в него, в, а, а, има опасност от пролиферация. Т.е. трябва да има наблюдение на всяк, предпазни клаузи това е безсрочно. Завинаги трябва да се прави този мониторинг от обществеността. Хиляди години обществото а, трябва да гарантира безопасността. Но този разход, този разход ще бъде малък. Има известен разход, но твърде малък. Благодаря. И последно, Хугамен. Аз мисля, че... Аз всъщност имам два основни въпроса. Първият относно качеството на отпадъци, управлявани във Франция. Супер Феникс е другия въпрос. А, тази инсталация, но няма да ви отговоря много е, акуратно, защото не става е, дума за чисто технически проблема, доста политически, политическа окраска имаше около него. Аз си спомням, че в същото време Феникс, която беше предшественик на нейн предшественик, бе закрита неодавна и във всъщност Феникс и Супер Феникс про... там отива гориво и се използва една и съща технология, технологията на бързия реактор. В Феникс рециклираме употребявано а, гориво от реактора Феникс и технологията е напълно съвместима с технологията на бързия реактор. Има разрешение от а, е, нашата а, е, агенция по ядрена енергия. Това е моя отговор на тази част от въпроса. Искам да подчертая отново, политическата окраска. Сега втория въпрос – количеството отпадъци. Тук трябва да вземем предвид два параметра. Количеството на ядрено електричество, което произвеждаме и количеството отпадъци като пропорция от електричеството мегавати. Т.е. на тон гориво най-низкото е, е пропорцията, тъй като ние след това извършваме голям обем рециклиране. Говорейки за цялото количество, ясно е, че френската ядрена програма е мащабна в сравнение с тези на много други страни. Т.е. като умножим количеството на отпадъци на един, на една централа а, с количеството електричество, произвеждано от а, с ядрена реакция и го сравним с други държави, виждаме, че съотношението е много по-низко. Значи е, то зависи от технологията, която се използва, но и умножаваме по количеството електрическа енергия, която се произвежда. Трябва да се, не се забравят тези два параметра, а да не се съсредоточаваме върху абсолютното количество на ядрени отпадъци. Същевременно Франция е, е осигурила и най-големи количества заграбване, обезвреждане в сравнение с други държави. Аз говоря глобално, макар че вие зададахте въпроса си за Европа. Да, лесно е а, при едно посещение на площадка, да, като видите цялото количество обем, очакваш да бъде витрифициран, такова посещение ще бъде организирано всъщност на 28 януари и всеки, е, който се включи, ще може да види продукта, витрифицирания продукт следствие на ядрен разпад и виждаме колко е малък обема, а е, ако го сравним с количествата на други държави. Да, благодаря много. И по отговор на последния въпрос, госпожа Ханс. Аз мятах, че що се отнася до Франция, там нещата се решават по-систематично – За нас е много интересно в комисията да видим какво става, тъй като ядрената енергия е изключително важна за Франция, но временно с това наблюдаваме как атомните отпадъци, ядрените отпадъци във Франция се увеличават, но когато видите колко различни количества от различни видове е, отпадъци има и ще ви цитирам една цифра, която е шокираща относно хранилищата на ядрени отпадъци във Франция. Именно в категорията ядрен отпадък във Франция, във Франция има хиляда места, където временно се съхранява такива отпадъци. А това е едно огромно предизвикателство, що се отнася до сигурността. Този проблем и начина на който се подхожда към въпроса с ядрените отпадъци във Франция, и комисаря го каза, а това е предизвикателство, което не можем да преодолеем с технологиите, които са налични в момента. Явно е въпроси на бъдеще, но а, гледайки реалността и цифрите относно количеството, а, смятам, че за сега е непреодолим. PNJG, тези цифри са предоставени от съответната национална програма за управление на а, ядрени отпадъци относно всички отпадъци, включително и тези от най-малките производители, дори от болниците, от болекарските клиники, където се използват радиоактивни вещества. Именно за това говорим за хиляда площадки, но няма хиляда ядрени площадки. А ние тук говорим за ядрени централи, чието отпадъци се рециклират и рециклиращите а, установки са далеч по-малко на брой. Благодаря много за ясните отговори и обяснението. Няма повече желаящи да зададат въпрос. Искам да благодаря на всички, казва председателя, на нашите а, гости и на членовете на комисията. Много полезна беше цялата информация, много а, изчерпателна и показа пътищата за а, това как да се справим с проблема. Някои от а, нас се занимават именно с това като цяло на тяхна.